Добър ден, дами и господа. Моля, заемете места и приключете с тези разпалени дискусии. И нека да започнем с гласуването. Първо, приемане на дневният ред. Добре дошли тук в обичайната ни зала 3C050. Много време сме изкарвали тук и преди. И така, първа точка, приемане на дневния ред. Ако нямате коментари, можем да приемем дневния ред без изменения. So. Мисля, че нямате коментари. Някой? Чувате ли ме? Не? Не ме чувате.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 Явно има технически проблем с микрофона на председателя. Има ли някой против дневният ред? Не. И така, съобщенията на председателя, много простичко, просто искам да ви уведомя, че в началото на следобедната сесия, която започва в 3 часа, ще има кратка дискусия по ам, два въпроса относно конференцията на АФЕТ и ИТРЕ за научно-развойно сътрудничество с съседни държави. Конференция, която се проведе на 31 март тази година. Госпожа Патрисия Троя, тя, която ще ви направи, ще води тази дискусия. Тя присъстваше заедно с мен. И ви предлагам да направим кратко резюме на, тези тази конференция в 3 часа и също резюме на първото заседание на групата за цифровизацията. Много успешна среща на 26 марта се проведе и като цяло и двете теми, двете резюмета ще ви отнемат не повече от 10-15 минути. Сега нямаме време, защото трябва да гласуваме. Така че, а моля ви, ако сте заинтересувани, колегата Хелер Никой не ме чува. Никой не ме чува. Много ми е трудно да кажа каквото и да било. Ако няма микрофон, не съм председател. Това е. But, but not properly. Sorry? But, but it's not working properly. Okay. Uh, colleagues, approval of... Колеги, uh, одобряване на протокола от предишните състания 23-24 февруари и 9 март 2015. Някакви коментари? Нямате коментари. Приема се в такъв случай протокола. Къде ми е картата? Сега ще направим пробно гласуване, за да пробваме системата. Процедурата е същата и въпросът е същия. Харесвате ли комисията ИТРЕ? Моля, гласувай. The vote is open. The vote is open. Гласувайте, моля, пробно гласуване. Our digital agenda. The vote is open. Microphone doesn't work. But it's, it's nothing in, in, in my... What's going on? Do we want to try the next one? My goodness.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 е, и така. Явно за темата работи. Сега гласуваме Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нашият докладчик Катлен Ван Бремт каза, че има 536 изменения и има много компромиси. Нека да започнем с гласуването. Компромис 1 и компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 258 за. Първа част за. Против. Нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Изменение 258, първа част. Един е НП в повече. Двама в повече. Still one too many. Все още един в повече. Окей, окей. Окей. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Част втора. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 2, 6, 5. Кой е за? Първа част. Кой е за? Кой е против? Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването един НП в повече. Край на гласуването. Приема се. 266. За, против, въздържали се. При. Приема се. От залата казват, отхвърля се. Добре, нека да го гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се, наистина прави сте, отхвърля се. 267, кой е за? Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се този. 269. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 270. Кой е за? Против. Въздържали се. 271. За. Против. Приема се. Компромис 3 и 34. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 277. Кой е за? Кой е против? ли се. Приема се. 279. За. Против. Приема се. 293. Кой е за? Против. Отхвърля се. 295 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 295. Гласуваме електронно. Приема се. Компромис 4. За. Против. Приема се. 3 304. За. Против. Отхвърля се. Триста тридесет за. Против. Отхвърля се, но нека да го проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Приема се. Компромис 6. 19 и 30. За. Против. Приема се. That's good fantastic, fantastic. Uh, congratulations for those uh, compromise amendments. Great. Компромисните изменения са прекрасни. Поздравления за тези, които ги постигнали. 439 е, са. против, държали се, Отхвърля се. Първа част на 430 за, против, отхвърля се. Изменение 4, 2, 1 и 31 гласуваме заедно за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 435 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 438 за. Против. Отхвърля се. 441 за. Отхвърля се. <laughs> Извинявайте, поправя се председателя. Пропуснах да попитам кой е против. За 4-4-1. Гласуваме го пак. За. Против. Отхвърля. Приема се. 4-4-3. Кой е за? Против. Отхвърля се. Нека да го проверим електронно. 4-4-3. Closed. Rejected. Rejected. Отхвърля се. 34 за. Против. Приема се. 444 за. Против. Отхвърля се. 445 за. Против. Приема се. Не, ще го проверим. Проверявам електронно 445. Моля гласувай. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 34. За. Против. Приема се. 35 за. Против. Приема се. 36 за. Искате да го проверим? 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека да го проверим електронно. Гласуваме 36. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Компромис. За. Против. Приема се. А, пропуснах въздържали се, извинявайте. Нека да го проверим електронно, защото не беше особено ясно. Нека да го проверим електронно. Компромис 39. 39. Vote is open, vote is closed. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четири, четири, седем. Първа част. В компромис 7. Искам да обявите резултатите от гласуването. Какви са резултатите от гласуването? 39 компромис се приема. Много с много добри резултати. Защото ние тук гласувахме за. Обаче лампичките ни светят червено. Просто искахме да видим какви са резултатите като цифри. 30 за, 13 против, и ще трябва да проверим въздържалите се. 30 за. The clear majority, that's right. Мнозинство е, определено е мнозинство. Uh, amendment 447. Изменение 447 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да го гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 443 accepted. Изменение 443 447 се приема. Изменение 37. Кой е за? Против. Нека да го проверим. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Accepted. Приема се. Компромис 8 и 38. За. Против. Приема се. Компромис 9. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 473. За. Против. Нека да го проверим. 473. Електронно гласуване, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Гласуваме по 473. Отхвърля се. Приема се. Приема се, поправя се председател. Извинявайте. 39. За. Против. Никой не знае. Гласувайте електронно, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърли се този път. 474 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 475 за. Против. Отхвърля се. Компромис Compromise amendment stands. Компромисно изменение 10 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 11 за. Против. Приема се. Изменение 495. За. Против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 495 изменение. The vote is closed. Reject. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 511 за. Против. Приема се. 512 за. Против. Приема се. 514 за. Против. Приема се. 515 за. Против. Приема се. Нека да го проверим електронно. 515 изменения гласуваме. Closed. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте, поправя се председателя, обърка. 516 за. Против. Приема се. Компромис 14 за. Против. Приема се. Компромис 15 за. Против. Приема се. Изменение 57 за. Против. Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. Изменение 63 за Против. Приема се. Изменение 64 за. Против. Отхвърля се. Компромис 421 е, за. Против. Приема се. 72 изменение за. Против. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Приема се. Компромис 18 за. Против. Приема се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да... Не, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 100 за. Против. Нека да го проверим електронно. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Е, one. Приема се. 101 за. Против. Отхвърля се. 102 за. Против. Малка грешка. Нека да го проверим. Не беше много ясно. Моля, гласувайте. 102. изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20 за. Против. Приема се. Изменение 163. Втората част. За. Против. Приема се. Компромис 21. Добре, щом искате, ще го проверим. Ще проверим 163-то изменение, втората част. Моля, гласувайте. Един от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay. Sorry about that. Compromise 22. Сега компромис 21. За. Против. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за. Против. Приема се. Компромис 23 за. Против. Приема се. Компромис 24 за. Против. Приема се. Изменение 129 за. Против. Зажали се. Приема се. 131 за Против? Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно. 131. 131. Check. The vote is closed. Rejected. Rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26. За Против. Приема се. Компромис 27 за. Против. Приема се. Компромис 28 за. Против. Приема се. Ком... Изменение 148 за. Против. Отхвърля се. 105... 150 за. Против. При. Нека да го проверим. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 29 за. Против. Приема се. 158 не е за. Против. Отхвърля се. 159 за. Против. Приема се. Изменение 160 за. Против. Приема се. Изменение 162 за. Против. Отхвърля се. 161 за. Против. Приема се. Едно, но... Нека да гласуваме отново 161 изменение. 161. Нека да го проверим електронно. 161 електронно. Моля гласувайте. Да бъде is Край на гласуването. Приема се. Понякога не, не питам въздържали се, колко са въздържали се Просто за да улесня гласуването, иначе ще ни отидат 2 часа. Сега изменение 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Разбира се, щом искате, ще го гласувам електронно. Един от НП в повече. Край на гласуването. Прави бяхте, приема се. Изменение 9. За. Против. Приема се. 166. За. Против. Нека да го проверим. Електронно, моля, гласувайте. 166 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. За. Против. Приема се. 167 изменение за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 169. За против, приема се. Компромис 32. За, против, приема се. Компромис 33. За, против, приема се. Компромис 34. За, прочев, приема се. Изменение 188 и 189, заедно ги гласуваме. За, прочев. Нека да ги проверим електронно. Моля, гласувайте. Two amendments, recital 20. Това са две изменения по точка от прембила 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 25-та точка. Изменението по 25. Гласуваме за, против, приема се. 9-3 за, против. Нека направим електронна проверка. Изменение 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 193-то изменение се приема. 192 за, против. Приема се. 194 за. От залата се иска проверка по 192 изменение. 192 електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Ня... Някои политически групи не бяха взели решение. Това е причината. Сега мисля, че всичко е ясно. И така, 194 за, против. Нека направим проверка. 194. Електронно гласуване по 194. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 35. Извинявайте, казва председателя. Изменение 531. 531 изменение. Гласуваме за, против. Отхвърля се. 195 за, Против. Приема се. 196 за. Против. Нека направим проверка. Моля, гласувайте по 196. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 197. Нека гласуваме. За. Против. Отхвърля се. Ясно е. И така. На следващата страница е и изменение 219. За. Против. Отхвърля се. 220. 220. За. Против. Струва ми се, че се приема, но нека направим проверка електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромис 36. За. Против. Приема се. Компромис 37. За. Против. Приема се. 228 изменение. За против, приема се. И накрая електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 53 за, 5 против, 6 въздържали се. Поздравления! Поздравления! на госпожа докладчика и на всички ви, разбира се. След дълга дискусия, дълга от гледна точка на това, че отделихме много часове за тези дискусии. Но трябва да отбележа, че много бързо отбелязахме този напредък, така че поздравления. И така, за... нека разчистим нещата защото сега преминаваме към следващата точка, която отново е гласуване по проект на коригиращ бюджет номер 1 от 2015 година. Европейски фонд за стратегически инвестиции. Същия докладчик е тук. 24 изменения, няма компромисни изменения, не са необходими. Нека да започнем гласуването. И така, изменение номер 11 за, а, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. Изменение 3 за, против, приема се. Изменение 4 за, против, Приема се. Изменение 12. За. Против. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Отхвърля се. 16. За. Против. Отхвърля се. 17. За против, отхвърля се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, отхвърля се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърля се. 27 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. И окончателно гласуване, електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Чудесно! 62 за, 2 против. Наистина демокрацията сработва. Госпожо Ван Бремт, искате ли да вземете думата след тази усилена работа? Да, съвсем накратко, господин председател, защото ни предстоят още неща за гласуване. На първо място искам да благодаря сърдечно на всички колеги и на докладчика в Сянка, защото това беше наистина усилена работа в едно кратко време, но наистина беше много приятно да работим заедно. И един апел на второ място към вас, господин председателю. Знаем, че това е първия епизод и следващата стъпка е гласуването. Следващата седмица в Екон закон и Комисията по бюджет. Това е много сложна процедура. Имаме изключителни компетенции по членовете свързани с Хоризонт 2020. Тук имаме голямо мнозинство и не искам да поставям под въпрос споразумението, което имаме с ЕКОН и БУЧ. Но по 5.2 трябва да постигнем компромис за критериите за допустимост. Знам, че вече има дискусии, които се провеждат в комисиите ЕКОН и БУЧ за изключителните компетенции, а ние не сме започнали такава дискусия. Така че това е един апел към колегите и докладчиците в сянка в съответните политически групи и към вас като председател на комисията ИТРЕ според мен е много важно да се придържаме към нашите правомощия и да изпратим посланието, че няма да приемем това, което се случва на фона на добрия компромис, който постигнахме по член 5.2. Благодаря ви много. Um, let me uh, remind you one... Позволете ми да ви припомня нещо много важно. Благодаря ви, госпожо докладчик, за този коментар. Комисията ИТРЕ има изключителни компетенции по член 5.2. Това са целите, свързани с инвестициите. Член 18 за Хоризонт 2020 и член 19 за Механизма за свързване на Европа и като правило те трябва да бъдат приети в комисията без гласуване. Но също така имаше едно джентълменско споразумение по последните данни, по последните цифри. Една цифра свързана с бюджета. И знаете много добре за това, защото бяхте информирани по този въпрос във връзка с работата на Комисията по транспорт с господин Крамер. Така че трябва да отчетем и това. Но като цяло, напълно права сте, госпожо докладчик, и съм напълно съгласен с вас, но нека да добавим и тази малка точка, свързана с джентълменското споразумение. Защото в крайна сметка това е толкова важно, колкото и други споразумения. Така че благодаря. Благодаря ви, колеги, за чудесната работа по тези два доклада. По седма точка. Възможности за зелен растеж на малките и средни предприятия. Нашия колега Филип Дебакер от Алде е докладчик. 183 изменения има тук и комисиите по бюджет и регионално развитие са излезли с техните становища. Нека започнем. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. Извинете ме. Изменение 52 за, против, отхвърля се. Компромис 10 за, против, приема се. 57 за, против, нека направим проверка. 57 изменение, правим проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Приема се. Компромис 12. 11. Вече мина 11, сега 12 компромис, извинявайте. За. Против. Приема се. Въздържали се. Добре. Вече ще питам и за въздържали се. Добре. Изменение 74 за, против. Нека направим проверка. 74-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75 за, против, приема се. 76 за, против. Нека направим проверка. Моля да вдигнете ръцете си, защото не видях ясно. 76-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за, против, отхвърля се. Е 81 за, против, отхвърля се. 82 за, против, приема се. 83 за, против. Нека направим проверка на 83. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за. Против. Приема се. 85 за. Против. Приема се. 86 за. Против. Приема се. 87 за. Извинете, казва председателя.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 въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за. Първата част има две части. 97 първа част за, против, въздържали се, Нека направим проверка. По първата част на 97, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част на 97 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 105. Изменение 105. Моля гласувайте за, против. Нека направим проверка. По 105-то изменение. Моля гласувайте. Изменение 105. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 за, против,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 въздържали се. Мисля, че се приема, но нека направим проверка на 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 131 132. Поправя се председателя. 132 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Правим проверка на 132. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 133 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Моля ви да вдигате добре ръцете си, защото е трудно да преценя в противен случай. 133 край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 138 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. 138 електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 21, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част на компромис 21, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. 147 правим проверка. И така край на гласуването. Приема се. Компромис 22. За. Против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 Не се знае, но сега знаем, че се отхвърля. 173 и 174 гласуваме заедно за, против, въздържали се. Нека направим и тук проверка. 173 и 174 заедно гласуваме заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Направих грешка, ми се струва. Но няма нищо. 175. За. Против. Въздържали се. Нека направим проверка по 175. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 176 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 177 за. Против. Въздържали се. Приема се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 181. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 183. За. Против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 Започваме с първата част на 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 22. За. Против? Въздържали се? Нека направим проверка. 22 изменение.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 против, въздържали се. Нека направим проверка. Наистина, моля ви, добре да вдигате ръцете си. Реги едно гласуваме сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте за това, но просто не вдигате добре ръка. Реги 4 за, против, въздържали се, приема се. Реги 5 за, против, въздържали се, приема се. Реги 8 за, против, въздържали се, приема се. Реги 10 за, против, въздържали се, приема се. Реги 11 за, против, въздържали се, приема се. Реги 13 за, против, въздържали се, приема се. А сега комисията по бюджет за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две. за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Второ изменение на комисията по бюджет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение на бюджетната комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Чудесно, благодаря ви. Колега Дебакер, поздравления за доклада и на всички колеги и на докладчика в сянка. Следващо гласуване сега. По осма точка. Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Колегата Фредерик Федерлей е докладчик тук. 185 изменения и редица компромисни изменения, така че нека да преминем към гласуването вече. Start voting. Moment, take this one. <laughs> That's it. Okay. Um, Amendment. Започваме с изменение 75. За, против, въздържали се, приема се. 34. Извинете, поправя се председателя. 34. Изменение 34. Гласуваме за, Първото изменение 75 се прие. А сега, за щастие, скачаме директно на изменение 34. И така, изменение 34. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74. За, против, въздържали се. Нека направим проверка. Изменение 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, правим проверка по 38 изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 41 изменение за, против, въздържали се. Нека направим проверка. 41-во изменение. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 и 43 заедно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим. 44. Електронно гласуване. Правим проверка. Край на гласуването. Приема се. 40. Четвърта част. За. Против въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Наистина ще ви помоля добре да вдигате ръка, когато гласуваме, за да мога да отчитам гласовете. Отново 45. Електронна проверка правим по 45-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 и 47 гласуваме заедно по тези две изменения. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Е, против. Въздържали се. Приема се. 76 и 31 гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, приема се, е, отхвърля се, извинете, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 3 за, против, въздържали се, Приема се. 108 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим проверка по 108. Електронна проверка, моля. 108. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Нека направим проверка. Компромис 4. Електронна проверка. Компромис 4. Електронна проверка. Спокойно ще изчакаме.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 123 за, против, въздържали се, приема се. Целият блок от 124 до 130, това са общо 7 изменения, заедно гласуваме за, против. Нека направим проверка. Електронна проверка. Край на гласуването. Един глас от НП в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 135-136. Извинете, поправя се председателя. 131 изменение първо. За, против, въздържали се. Приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека направим проверка. 133 не е ясно какъв е резултата проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре. 134 за, против, въздържали се. Нека направим проверка по 134. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 15. За, против, въздържали се. Нека направим проверка. Извинявайте. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Блок 135, 136, 137. 135, 136, 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека направим проверка. Добре, това са три изменения. По член 13 и 14. И така, край на гласуването. Отхвърлят се тези изменения. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 142 142 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека направим проверка. Нека проверим 142. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 е оттеглено. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, Нека проверим. Моля, гласувайте по 190. Край на гласуването. Отхвърля се. 192. Нека гласуваме за, против, въздържали се. Отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против. Нека направим проверка. 194. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 195 за, против, въздържали се. Нека направим проверка и на 195. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1 и 18 изменение заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 2 за, против. И това се приема, но все пак нека проверим изменение 2. Нека проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. 26. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Правим електронна проверка. Моля, гласувайте. Не, не, това не е електронна проверка. Окончателното гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. И така 42 за, 9 против, 10 въздържали се, така че поздравления за отличната работа и за сътрудничеството. И така, нека преминем към следващото гласуване. Следващата точка, по която ни предстои гласуване. Колегата Хосе Бланко Лопес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 not very well prepared. Okay, good. Um, now is uh, 21. In 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Против. Въздържали се. Да проверим. Осмо изменение проверка по електронен път. Прекратете гласуването. Десето. За против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тринайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Петнайсто. За. Против въздържали се, отхвърля се. 16 за, против. Да проверим 16 по електронен път. Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, да. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, да проверим. 44-то проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Вижте, приема се. Моля, вдигайте по-ясно ръка. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на 11. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против въздържали се. Да проверим. 80-то по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против въздържали се, приема се. 49-то за, против, въздържали се, трябва да проверим. 49, 49-то, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се,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 Проверяваме 63-то. Приема се компромисно пето за против, въздържали се, приема се шесто компромисно против, въздържали се, приема се 75-то момент 75 за, против, въздържали се, приема се 76 за, против, да проверим 76-то по електронен път. Започтете, прекратете. Отхвърля се. 77 за против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, Отхвърля се. 108. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против въздържали се, приема се. 93-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 97-то за, против, въздържали се, 97. Проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 7. Против. Въздържали се. Приема се. 112 изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо компромисно. Против. Въздържали се. Приема се. 113. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против въздържали се, приема се. 123. Против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на 10. Против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Малък пропуск, извинявам се, 82 трябва да гласуваме. Не е гласувано. На осма страница от листата до компромисно пето, а след компромисно пето, извинете, на 8 страница 82 изменение. Не е гласувано, пропуснали сме го. За 82, моля. Против. Да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. И така текста с изменения и допълнения по електронен път. Започнете гласуването и прекратете гласуването. Поздравление, добър резултат. Текстът на доклада се приема. И последната листа, последно гласуване за днес, уважаеми колеги. за крилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Е, Мишари Васи е нашият докладчик. 280 изменения, компромисни изменения. Хайде да не губим повече време да пристъпим към първо компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 101-102 амблок. Против въздържали се, приемат се. Компромисно второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение. Против въздържали се да проверим осмо изменение, електронна проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето компромисно за против, въздържали се, приема се. Компромисно четвърто, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, да проверим единайсто. Прекратете гласуването. Приема се. 12 изменение. Против. Въздържали се. Вероятно се приема, но да проверим, извиняйте. 12 моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 122 за 122 против въздържали се, отхвърля се 123, 124 и 5 амблок за против въздържали се проверка започнете гласуването 123 до 125 включително. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 13 за. Против. Въздържали се да проверим. Важно, 13-то изменение по електронен път. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 и 2 амблок за, против, въздържали се, приема се. 133 четвърто анблок, против, въздържали се, приема се. 135-6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 121. 51. Е, приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Против въздържали се, отхвърля се. 154, 55 за, против, въздържали се, приемат се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157-58 блок за, против, въздържали се, приемат се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, Въздържали се. Приема се. Следва компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Приема се 170 170 против. Въздържали се. Приема се Осмо компромисно за, против, въздържали се. Приема се 179 за, против. Е, да проверим 179-то. Започнете гласуването по електронен път. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 178 за, против, въздържали се. моля ви, вдигайте по-високо ръка. 178 е по електронен път. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 180, в това число устно изменение от социалисти и демократи, за, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, приема се. Така, приема се, обаче 23-то вероятно също трябва да се гласува, тъй като 180-то не изключва 23-то, значи да се върнем малко назад. 23-то изменение, моля, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 9-то компромисно за, против, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 190 против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 191 въздържали се, да проверим. 191 моля. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Обхвърля се 29-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10-то, против, въздържали се, Приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 11 за. Против въздържали се, приема се. Проверка, компромисно 11. Моля, започнете гласуването, прекратете гласуването. Приема се. 36. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се да проверим електронна проверка Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 216-17 заедно. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против въздържали се, отхвърля се. 218 против, отхвърля се. 219 против, въздържали се, отхвърля се. 220 против, въздържали се. Проверка. 220. Отхвърля се. 221. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 компромисно. За против, въздържали се, приема се. Две две. Изменение две. Гласуваме. Не гласуваме 222 тъй като 44-то беше отхвърлено, съответно не е нужно да се гласува това изменение. 220 и второ същото е с 229-то. 44-то беше отхвърлено, от това следва падането. И следователно стигаме до 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231. За против. Въздържали се. Хвърля се. 232. За против. Въздържали се. Приема се. 233. За против. Въздържали се. Отхвърля се. 234. За против. Въздържали се. Отхвърля се 235-то. Против. Въздържали се. Отхвърля се 236-то. Против. Въздържали се. Отхвърля се 46-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за. Против. Приема се. 15 компромисно. Против. Въздържали се. Приема се. 251. Против. Въздържали се. Приема се. 16 компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 267. Против да проверим. 267 трябва да проверим по електронен път. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 260 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 е оттеглено, 280 против, задържали се, приема се. Компромис на 18 за, против, задържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 59-то за, против, въздържали се, приема се. 60-то, 59-то, 59-то. 59-то ще го проверим по електронен път. Започнете, прекратете. Отхвърля се. 60 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 компромисно за. Против. Въздържали се. 23 компромисно за. Против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 О, не. Моят грешка. Още веднъж 81-во. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82-ро. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83-то. За. Против. Въздържали се. О, също се приема. 84-то. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се 95-то за, против, въздържали се, приема се 96-то за, против, въздържали се, приема се 98-то, против, въздържали се, приема се. И последно гласуване по електронен път, текста с изменение и допълнение, започнете гласуването. Прекратете гласуването, ако обичате. И резултатът е 46 има за, 4 против, 5 петима против четирима въздържали се. Благодаря на всички и проявихте любезно търпение. Сега, как мислите, вероятно се нуждае от малък отдих е, след гласуването. Ще помоля първия заместник председател, госпожа Тоя, да ме замести на председателското място до обедната почивка, а всички ние ще се срещнем още веднъж в 15 часа днес. Патриция, благодаря ви това място има благотворен ефект, да знаете. e е, se possiamo riprendere il nostro lavoro. Нека да продължим работа. Моля ви, тези, които искат да излязат, да го направят възможно най-бързо, за да продължим работа за тази сутрин. Следваща точка от дневният ред отново економическа, а именно проекта доклада на колегата Ферера. И съответно ще дам думата на докладчика за синята економика, после естествено и на докладчиците в сянка и на останалите колеги. Жуан. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. И искам първо да изтъкна някои от основните идеи на този доклад, съвсем накратко. Първо, синята економика като понятие. То е много широко. Там се включват много економически дейности, които са свързани с океаните и с моретата. Включително традиционните сектори, както и нови сектори. Споменават се някои от секторите на економическата дейност. И смятам, че в комуникето на комисията въпросите са разгледани добре. Също искам обаче да помоля комисията да бъде много по-пълна и да се занимае по-подробно с предизвикателствата пред заедостта в един с един по-диверсифициран подход. Трябва да се разгледат всички секторни междубраншови дейности, свързани с океаните, с моретата, а също и с крайбрежните области. Но на този етап в комуникет на комисията това не е направено така. Комисията се съсредоточава най-вече върху един определен, доста по-ограничен брой дейности. Второто липсата на познания по моретата, относно моретата и океаните. Поради тази липса на познание, ние не използваме устойчиво ресурсите на морето. Така че трябва да се справим с тази липса на знание, като инвестираме повече и като инвестираме солидно в познанията, свързани с морските райони. Това е инвестиция, която със сигурност ще <clears throat> даде своите ползи и то бързо. В програмата, свързана с научно-развойната дейност, в рамките на стратегията 2020, като че ли има урязване на ресурсите в това отношение, било то свързано с синята економика, било също свързано с сходни сектори, които могат да се отразят върху синята економика. Третата основна идея резултатите от научно-развойната дейност, финансирана от обществени фондове. Това е част от общественото, публичното инвестиране. Бяха предложени цели, дати, крайни дати относно инвестициите в морска среда. И в точка 4 се говори за липсата на експерти в някои области, било то научно-развойната дейност, техници, инженери и други. Тази липса или недостиг на квалифициран персонал всъщност е препятствие, което не може да се пренебрегне, ако искаме да експлуатираме максимално синята економика. Така че трябва да се попълни тази липса и да набираме повече квалифициран персонал. Има също така едно обесценяване на социалният и професионалният статус на този тип персонал. Но това не трябва да се случва. И, и за това трябва да помислим как да реформираме образованието и научните среди в държавите членки, за да решим проблема. Също искаме да експлуатираме потенциала на синята економика, но не за това трябва да експлуатираме ресурсите по модели, които не са въобще устойчиви и с които вече имаме горчив опит както на сушата, така и в морето. Експлуатацията на ресурсите в морска среда а, трябва да взима предвид управлението им и опазването им. Процента на използване на тези ресурси не бива да надвишава в дългосрочен план а, процентът на естествено възстановяване на тези а, ресурси. А има много ресурси, които въобще не са възобновяеми. Също наблягам на значимостта на екоиновациите, които също а, трябва да влязат сила, ако искаме да се борим с климатичното затопляне, с увеличаване на нивото на моретата и така нататък. Това са елементи, които трябва да влязат в аспектите на всички морски програми. Друга голяма идея трябва да имаме съответната финансова рамка, която да стимулира тази синя економика, също да създава работни места. Тази рамка трябва да вземе предвид вече съществуващите инструменти. Не означава, че трябва да създаваме нови, но също трябва да използваме по-добре инвестиционните, структурните фондове, рамковата програма за научна развойна дейност. И също да се адаптират по-добре тези инструменти към нуждите на обществените организации, на предприятията, най-вече малките и средни предприятия, както и неправителствените организации в тази област. Също трябва да, да се запознаем с съществуващите възможности. Другата голяма идея от доклада ми е относно стратегическият план. Там има нужда от специализирани становища, защото те си имат своята стойност в синята економика. Другата голяма идея, на която искам да се спрам, местната крайбрежна общност или общността на даден остров. Те имат голямо значение в управлението на синята економика и затова тези общности трябва да участват непременно. Това е необходимо условие, ако искаме да постигнем просперитет и устойчиво развитие в сината економика. И в заключение, госпожо председател, ще кажа, че ние познаваме предизвикателствата и ограниченията, но също нека да наблегнем на бранша. Риболов, аквакултура, флотата, търговската флота, също енергийните ресурси, използването на минералните ресурси, биотехнологиите, корабостроителството и така нататък. Това са забележки, на които съм се спрял подробно в доклада. Иновациите не засягат само новите сектори, например биотехнологията, използването на морските и биоресурсите. Био, ресурсите. Да, а засяга също и традиционните сектори, например риболова, поправката на корабите. С докладчика от Комисията по риболова имахме много ползотворна работа и техният докладчик ми даде много добри препоръки за доклада. Благодаря. Благодаря, казва председателката. И ние приветстваме този доклад. А сега думата има госпожа Спираки от НП. Благодаря. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на колегата Ферейра за невероятните му усилия за изготвянето на този доклад. Господин Ферейра, сигурна съм, че ще очаквате много изменения от НП и съм сигурна, че можем да се споразумеем, че няма да има споразумение по абсолютно всичко. Така или иначе, е, една от важните точки поне е според мен. Нека, нека да говоря на гръцки, защото искам да изпратя послание към хората в Гърция. Като разгледах доклада, установих, че поставяте големи цели пред традиционния сектор в сината економика. Аз не смятам, че това е нещо лошо, но все пак се тревожа, защото като че се средочавате да се запази статуквото. Тоест, има такова желание относно синята економика и синия растеж. Впечатлението ми е, че това е вид протекционистична политика, без да се търси да се увеличи растежа в Европейския съюз. И това ще засегне економиката. Нека да дам няколко примера. Например, поправките на корабите. Говори се за традиционни сектори, като корабостроителният сектор, кораборемонтните, но нищо не се казва за един друг сектор, в който корабите просто се преоборудват и се преустройват. Той е много по-добър за, от екологична и устойчива гледна точка. И нещо друго, което също се пренебрегва, е фонда за стратегически инвестиции и ресурси от частният сектор. Това са фондовете, които ще дойдат също в научно-развойната дейност. И е, нещо друго, на което искам да се спра, е стратегическото планиране на финансовите ресурси и финансовите нужди. Разбирам, че всички сектори трябва да бъдат финансирани, имат нужда от тези фондове. Надявам се, че това ще стане възможно най-скоро, но смятам, че реалността означава, че трябва да имаме целеви а, финансирания по специфични критерии. Особено за секторите, където има повече потенциал. Тоест, смятам, че ще бъде по-добре, ако има повече е, има по-малко сектори, които получат повече пари, вместо всички сектори да получат по-малко пари. Така няма да има кой знае какво влияние. Смятам, че секторите, които се интересуват към, са заинтересовани в а, е, а, е, индустрията, минното дело, инженерното дело, туризма, трябва да бъдат приоритетни и нещо друго свързано с сината економика, туризма. А, туризмът е а, ключов елемент за развиване на сината економика и създава и работни места. Туризмът, според статистиките, осигурява 12 милиона работни места и а, в него участват 2 милиона компании. И има също и културен туризъм, 40% от общите европейски туризъм. А, ние трябва да подсилим тази тенденция и в синята економика. Една трета от туристическите дейности в Европа идват от крайбрежни и крайбрежен и морски туризъм. 3,2 милиона души работят в този сектор. Над 183 милиона евро се вливат в економиката от този сектор. И накрая, без значение от коя политическа група сме, и да, дори да не сме съгласни по всички точки, не трябва да пренебрегваме обща цел. Обща цел е повече работни места, стабилни работни места и растеж за Европейския съюз. Това е насоката, в която трябва да вървим и измененията на НП ще бъдат точно в тази посока. Благодаря и още веднъж. Казвам на колегата Ферейра, очаквам доброто сътрудничество с вас, както и с другите политически групи. Благодаря. Grazie, eh, io non ho fatto riferimento ai Благодаря. Всеки а, си решава колко време ще говори, но нека все пак да напомня, че трябва да спазваме времето, Ами и да бъдем по-кратки. А сега госпожа Дали, социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря на господин Ферейра за великолепно свършената работа. Днес обаче искам да се разточа върху някои основни точки, пет като цяло, и някои предложения, които надявам се ще помогнат на докладчика, както на комисията и ще ги вземат предвид. Първо, когато говорим за европейските океани и морета, имаме страшно голямо разнообразие. Например, между Черно море и крайбрежния, научната ивица на Румъния до и Средиземноморието и Атлантически океан. Така че е важно Европейската комисия да не приема една стратегия, която е еднаква за абсолютно всички. Тоест, ние трябва да разделим европейските морета и океани на зони. И всяка зона трябва да си има своя инициатива и а, свои приоритети според спецификите. Второ, съгласна съм с докладчика, където се казва, че документа на комисията е доста размит, но смятам, че ето това е нашата възможност тук да допринесем към документа, да формулираме стратегия, която може да доведе до положителни резултати, защото това е област, където има голям потенциал. Нашата група ще представи изменения, свързани с морецата, с океаните и с енергията особено когато говорим за новаторски типове енергия, защото има голям потенциал а, от, именно от там. Третата точка, е докладчикът говори за нуждата да се идентифицират нуждите от финансиране на синята економика и че има нужда от финансиране. Да, това сме съгласни, но считаме, че за да можем да идентифицираме тези нужди от финансиране, държавите членки трябва да направят научен анализ и а, да изчислят а, нуждите на собствената си економика, защото само с едно такова занятие ние бихме могли да оценим какви са истинските, реалните финансови нужди. Също е важно да не се хабят средствата на празно и да не се дублират. И четвърта точка, смятам, че имаме сега възможност да декларираме е, голям брой общи морски области, като е, области за опазване. И така да позволим на е, свърхексплуатираната част на морското дъно да, да се възстанови. По този начин ще увеличим устойчивостта на нашите морета. Също предлагам на Междинния комитет, на Смесения комитет да имаме една суперагенция на европейско ниво, да наречем така, Смятам, че имаме нужда от такава агенция, която ще се занимава с всички аспекти, свързани с морето и океаните. Имаме много агенции в това отношение. Понякога а, нямаме никаква координация между двете и повечето агенции. И имаме нужда от една такава координирана политика. Искам да знам също какво мислят комисията и парламента и докладчика по този, това предложение. Очаквам с нетърпение сътрудничество с докладчика, с докладчица Сянка, за да изградим една солидна стратегия и да подсилим още повече потенциала на синята економика. Благодаря. Благодаря. Колегата Марагал. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански. Първо, трябва да благодарим на докладчика за свършената работа. Благодарим му за сътрудничеството, за усъдната работа. Има още много какво да се свършим и какво да дискутираме. Първото заключение, е, до което можем да стигнем от комуникето на комисията е, че морето е все още с много неизвестни. Ние, така както го каза и колегата Дали, ние нямаме истинска европейска морска политика. Имаме съвсем различни политики на национално ниво. Всяка държава си защитава, примерно, риболова и пренебрегваме морето, а то е реалност. До сега морето не беше разглеждано в нашите дейности. Именно с това е толкова полезен този доклад тук. Той разглежда комуникето на комисията и там се говори за една нова европейска политика. Отсъствието на Европа не може да бъде прието само и да бъде заменено само с редовните, съвсем законни, между другото, политики на отделните държави членки. В този случай това не е достатъчно. Европа трябва да бъде добре представена. Тя трябва да бъде много по-амбициозна, много по-точна и в комуникето се сръточаваме най-вече на а, изследването на морското дъно и това с економическа цел. Ето сега имаме една много по-широка, по-интегрирана, по-обща и, и по-устойчива визия относно защитата, устойчивостта на ресурсите. Това казваше, това казваха и колегите от НП имаме равновесие между всички тези елементи и съответно трябва да имаме възможно най-пълния подход. И да минем от един сляп растеж, сляпо използване към устойчиво такова. Защото сега се питаме, добре, ще растем, но как? Как да го направим по-устойчиво? Да знаем на къде вървим Тази пасивност на Европейския съюз засяга и ам, дълбоководната ми надейност. А вече има съревнование в това отношение между отделни държави, включително и такива от Европейския съюз. Но това е съревнование с други държави от света, които имат много по-агресивни политики. Докладът казва, че ние трябва да имаме нашата си собствена политика. Трябва да бъдем активни, да спазваме устойчивостта, особено в минното дело в морските дълбини. Така че трябва да бъдем доста по-прозрачни относно морските ресурси и също да се допълни този доклад тук. Но все пак в заключение няколко забележки. Трябва да направим едно интелигентно специализиране на политиките на държавите членки. Относно интеграцията, така както каза и господин Ферера, в заключение искам да кажем. Вярно е, има много политики, но те са много пръснати, разпилени са. И трябва да помислим и за една напълно съгласувана туристическа политика, а също и да подкрепим предложението от доклада. Тоест, да настоим върху предложението, върху обучението. Например, че може да се създаде един научно-развоен център в Европейския съюз. Това са ключови елементи за бъдещите периоди. Благодаря а, явно предложението, което ви направих за ограниченията във времето, не ви е харесало, но все пак още веднъж напомням, бъдете възможно най-кратки. Да, да, съвсем накратко. От името на колегата Баксас, координаторите, той не можа да бъде тук днес и съответно ви предавам неговото послание. Колегата Баксас покрепя подхода на докладчика за разглеждането на различните сектори и най-вече аквакултурата. Той също иска увеличаване на инвестициите, за да се подсили познанията за морските дълбини и да се задълбочи економиката, която трябва да остане в рамките на устойчивата такава. И така, това е. Благодаря, казва председателката. Колегата Бейли също да бъде кратък. А, да. И, и аз искам да а, изкажа, че се удовлетворени от този доклад. Да не забравяме, че имаме голямо бъдеще и с водата, не само с туризма и аквакултурата. Искам да се спра на два основни аспекта, свързани примерно с моят избирателен район. Едното, единият е те наречени West Way Project. А, именно превръщането на а, водната и вятърна енергия в електричество. Надяваме се този проект да се разпространи в други райони. И вторият а, Имаме големи а, изследователски центрове, които продължават да водят различни изследвания и е, това е много важно. Но бюджета ни по Хоризонт 2020 е намален. И то значително. За да имаме някакъв бюджет, имаме нужда от допълнителни инвестиции. Благодаря. Грация. Грация. La parola al rappresentante Много ви благодаря, казва председателката. Господин Кинан от името на комисията, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-вече и на докладчика за изготвения доклад, с който се запознах с голям интерес. Смятам, че доклада покрива редица аспекти, които и за нас са изключително важни. Бих искал обаче да изясня нещо, което може би е погрешно разбрано по отношение на приложното поле на обхвата на комуникето за синята економика на комисията. Нашето намерение не беше да ограничаваме дейността само в областта на екстрактната дейност в моретата и океаните, а по-скоро да покрием една широка област дейности и в концепцията иновация покриваме традиционни сектори в областта на морското дело, корабостроене, риболов и така нататък, но също така и по-нови, по-съвремени аспекти, като например биотехнологиите или инженерните дейности. Смятам, че иновациите са изключително важни във всички тези области. Разбира се, стои още един въпрос, а именно как можем да определим приложното поле обхвата на синята економика и как можем да определим какви са финансовите средства, които са необходими. Това е важен въпрос, който които разглежда комисията. Също така ми се струва, че трябва по-задълбочено да разгледаме и въпроса свързан с тези приоритети, които засегнахте за синята економика. Не мисля, че в доклада те са подробно разписани. Очакваме окончателната версия на доклада и след това ще излезем и с окончателните си коментари. Благодаря. Председателката. Благодаря, господин Кинг. И един коментар за господин Ферера ще ви помоля да се вместите в половин минута, тъй като времето напредна. Не бих могъл да кажа кой знае колко за толкова малко време, но разбира се бих искал да благодаря на всички, които се изказаха. Отбелязах всички възражения, бележки и предложения и разбира се, ще търсим широко съгласие, е, като разбира се, едва ли ще можем да преодолеем всички разногласия, но така или иначе аз съм готов активно да работя с всички колеги, докладчици в сянка за преодоляване на възможните препятствия и е, изготвянето на един добър доклад. Да. Разискванията бяха кратки, но достатъчно задълбочени. И, крайен срок за изменение и допълнение 16 е април по обед. И последно, информация относно текущите тристранни преговори. Първо, що се отнася до единия пазар. Госпожа Пилар, Да, госпожо председател, текат е, тристранни преговори за единия пазар в е, далекосъобщителния отрасъл, регламент посветен на, на това, е, прият преди година вече в Европейския парламент, 3 април 2014, но предвид изборите, подновяването на състава на комисията и прочие, не можахме да започнем тристранните преговори. прочим съветът протака. Дълго време му отне изработването на обща позиция и даването на мандат на латвийското председателство е, да встъпи в преговорите. Това независимо от сериозната работа, извършена от италианското председателство. Така че тристранните преговори е, по тази тема са в началото си. Проведохме е, първия кръг, първото заседание е, на политическо равнище, две заседания на експертно равнище, предстои трето. Вторият кръг на тристранните преговори ще се състои следващия вторник, 21 При Положението по настоящеме, както следва. От самото начало председателството, латвийското, очевидно заявява че е, е, от трите основни направления на регламента е, съветът не може да изработи обща позиция по радиочастотния спектър. Така че желая радиочастотния спектър да бъде изключен от преговорите. Европейският парламент от своя страна настоява да се е, включи този въпрос, тъй като той е важен, за да се изгради един е, действителен европейски далекосъобщителен пазар. Председателството на съвета не отстъпва. Ние също сме категорични в своята позиция, но от друга страна, е, на дневен ред са въпросите за е, роуминга и за мрежевата неутралност. Другите два стълба, така да ги наречем. Наред с частотния спектър. Комисията на парламента за вътрешния пазар поиска включването на въпроси за правата на човек. Е, извинете, правата на потребителите във връзка с мрежовата неутралност и роуминга. ИМКО, на нашата комисия за вътрешния пазар и защита на потребителите, настоява да се включат тези въпроси за, за правата на потребителите. В началото е било взето решение тези въпроси да бъдат регламентирани в директива, действащата директива за универсалната услуга, обаче, независимо от това, някои по-конкретни въпроси ще попаднат на масата на тристранните преговори, посветени на единния далекосъобщителен пазар. Що се отнася до мрежовата неутралност, нямаме съгласие, има сериозно разминаване, проче между парламента и съвета. Позицията на парламента е такава. по повод на роуминг, на прехвърляне на потребители от един оператор на друг, не би трябвало да се събират допълнителни такси е, за предаването на всякакви данни, прочем, и, и гласови, и не гласови. А, що се отнася до мрежовата неутралност, също пропаста между двете страни е дълбока. Комисията възмерява да сложи на масата някакви предложения за примиряване на страните. Председателката благодаря. Желаем успех за положителен резултат от тристранните преговори. Сега господин Ланге ще ни информира за успешното приключване на много тежки тристранни преговори. Благодаря, госпожо председател. Тристранните преговори, свързани с косвените промени на земеползването, приключиха на втория кръг, на, на, на 2 април Тоест, до 1 април не, не можахме да постигнем споразумение. След това парламентът с нашата водеща комисия по околната среда направи ново предложение и в един особено критичен момент в значителна степен ние приехме позицията на съвета. Става въпрос за минимални задължителни количествени показатели за биогоривата от второ поколение – на 1 април съветът прие е, резултата от тристранните преговори, така че е, може да се пристъпи нататък. Позицията на нашата комисия е, бе отразена всички съществени елементи. Имахме известни разногласия между комисията нашата и за околната среда не, не включихме някои предложения на Комисията за околната среда, тъй като те не бяха обосновани с научни данни. Вторият важен момент е таванът за биогоривата от второ поколение. Е, ние настоявахме за 6,3. В резултат от доста тежки преговори с съвета, всъщност дори успяхме да преизпълним своите намерения. Стигнахме до 7 количествен показател прагово равнище за биогоривата от второ поколение. Това задължително. А 0,5% е факултативен показател. И освен това не успяхме да прокараме част от своята позиция за отделен количествен показател за биоетанола. И накрая, след 2020 година, по наше искане и искане на други се включва възможността Европейската комисия да бъде призована да направи предложение за популяризацията на възобновяемите биогорива след 2020 година това. Така че от наша гледна точка и, и, и последната ни позиция резултатът е положителен. Имаше някои неблагополучие, но, но знаете, тристранните преговори винаги са така. Мисля, че можем да се чувстваме особено удовлетворени от резултата. В крайна краща, дори колегите ни от Комисията за околната среда в значителна степен приеха нашите аргументи. Така че е, на априлската плебор очаквам приемане с мнозинство на постигнатия резултат. Благодаря. Съжалявам, че е, останахме твърде малко в залата. Е, въпросът е важен. Благодаря на госпожа Декастилио и на господин Лангер за е, информацията, която ни предоставиха. Определено важна тема. Закривам до 15 часа.